че Андреа Скот е, от 27 е, юли 2009 година вече не е член на тяхната група. Още една информация. Европейската народна партия и социалистите, както и зелените, европейските консерватори и реформисти и Европа на свободата и демокрацията са внесли е, изменения в предложението за числения състав на е, комисиите на Европейския парламент. Ако до изтичане на е, крайния срок няма оттеглени изменения, тези изменения ще се считат за приети. Те са ви раздадени, госпожи и господа, затова няма да ви запознавам с тях. Господин Фиора, Алберто Фиора е лишен от своя депутатски имунитет съгласно решение на компетентните италиански власти.